Председателят Колеги, колеги, colleghi, prendete posto. Скъпи колеги, ако обичате, заемете местата си. Протоколът е, и приятите вчера текстове са е, на разположение. Имате ли забележки по тях? Тогава протоколът е, се приема. Господин Доран, желая да вземе думата. Имате я. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря, скъпи колеги. Искам да привлека вашето внимание върху факта, че ще намерите един документ за наградата по, за наградата филмовите люкс. Вие трябва да гласувате, за да изберете един от трите филма ще намерите програма на предложените филми. Имате и ДВД на филма, който получи наградата през 2007 година, преведен на 23 плюс 7 езика. И имам три молби. Първо, да видите филма. Много ви моля както казах, първо да видите филма, второ да гласувате. Гласуването е много лесно. Процедурата е оказана в документа. Можете, можете да гласувате по интернет, можете да гледате филма на канал 77. Вие можете да изберете. Можете да класирате филмите с 1, 2 и 3. Това е много хубава инициатива, гражданска инициатива, която насърчава европейското кино. Имате още една седмица. Разчитам на вас. Благодаря на председателството. Благодаря на председателката на Комисията по култура Дорис Пак. Призоваваме ви да гласувате. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Дюран. Възложихте ни домашна работа до края на седмицата, но ние ще се постараем да си направим домашното по възможно най-добрия начин. А сега преминаваме към дневния ред. Предстои гласуване по доклада за списъка за трети страни, за които се предвижда визов режим. И